Good afternoon. Добър ден. Ladies and gentlemen, please be seated now. Ами, дами и господа, ако обичате да заемете местата си. So, ladies and gentlemen, we will continue now our... Дами, дами и господа, нека да продължим нашата работа на Комисията по външни въпроси. Искам да приветствам всички присъстващи колеги тук в залата, както и колегите ни, които се включват чрез видеоконферентна връзка и които се намират навсякъде на нашия континент. Преди да приветствам нашия гост, бих желал да направя важно съобщение, вътрешно съобщение за комисията. От 16 септември, само от преди няколко дена, Имаме нов директор на секретарията, който поема работата в нашата комисия. Добре дошъл на господин Адолфо Дел Розар. Добре дошъл, сърдечно добре дошъл сред нас. Господин Деросал ще седи а, до мен. Той от години работи тук в Европейския парламент. А в последните 10 години е работил в Комисията по економически въпроси и в правния им модел. И съответно а, участваше, между впрочем, и в екипа на господин Барние в качеството му на главен преговарящ за преговорите по Брекзит. А сега той е днес сред нас. Скъпи колеги, Следобедната ни е, заседание ще започне с е, една важна тема, а именно ситуацията в е, Беларус. Тема, която е приоритетна за нашата комисия. Между прочим, под Комитета по правата на човека а, също участват, а, както и асоциираната делегация от Евронес. Между прочим, имаме гости и от Беларус. Добре дошли а, на всички, които а, а, с, дистанционно ще се включат. Нашите колеги от Евронес, както и председателя на белоруската делегация. Искам също така и да приветствам големия брой слушатели и зрители, които по интернет ще ни гледат. Тези, които са в Белорус, между впрочем, искам да ви кажа, че разполагаме с превод на руски язик. По време на пленарното заседание миналата седмица Европейския парламент проведе дебат по въпрос ситуацията в Белорус, като наш официален гост беше е, Жозеф Парел, като в края на дебата приехме резолюция относно ситуацията в Беларус. За нас ситуацията в страната е ясна. Ние не приемаме резул... изборните резултати, е, проведени през август месец, тъй като тези избори показаха, че не са спазени международните признати е, стандарти за провеждане на избори и ние не признаваме повече поста на господин Лукашенко. Европейският парламент категорично заклеймява насилието спрямо мирните протести и нарушаването на демократичните ценности в страната. Виждаме масови, провеждането на масови арести, а, демонстрациите и насилието, което се проявява спрямо демонстрациите, даже вчера и това, което се случва. Това насилие трябва незабавно да спре. Всички лица, задържани по политически причини, трябва незабавно да бъдат освободени и да им бъде свалено всяко обвинение. Всички ние виждаме, че изборните резултати са подправени и виновните трябва да понесат отговорност, включая и господин Лукашенко. Надяваме се, че максимално скоро ще бъдат проведени справедливи избори под наблюдението на ОИСР, като се спазват международно признатите стандарти и норми. В Беларус от а, дълго време се провеждат масови протести против фалшифицираните изборни резултати. И за нас истинският победител на тези избори, това е Светлана Тихановска. Добре дошла след нас. Нейният кораж и смелост вдъхновяват мнозина, както гражданите в Беларус, така и в чужбина. Тя изразява исканията на мнозинството в Беларус, не само тези, които са гласували за нея, които защитават демокрацията. Госпожа Тихановска за нас е огромна чест да ви приветстваме на нашето заседание днес. This is your second appearance. Между прочим, това е вашето второ гъстуване тук. На 25 август е, вие се свързахте от Вилно с нас и а, участвахте в нашето извънредно заседание а, на нашата комисия посветено на ситуацията във вашата страна. Така че много се радваме, че днес вие може да присъствате тук при нас. Демократичният преход е много важен. Трябва да се насърчава демократичния диалог. Затова ние подпомагаме госпожа Тихановска, която участва и трябва да участва в този демократичен процес, тъй като тя представлява всички граждани, които изискват демократични промени в Беларус. Въпреки това, Лукашенко и неговите власти продължават да заплашват журналисти и граждани. 20... Светлана Светлевич е носител на а, Нобеловата награда за литература. Тя също е преследвана. А също така четирима члена Мария Максим и, и друго също са били задържани и ние настояваме за незабавното им освобождаване. Нека да приветстваме още двама члена от белоруската делегация, делегация Волха Калигова. Добре, дош, добре, добре дошли на вас. Remotely, И чрез дистанционна връзка от Варшава към нас ще се присъедини Павел Латушка. Госпожа Ковакова и Лукушка също са принудени да напуснат страната, но те продължават своята политическа дейност от Полша. Както каза господин Латушка, ще се свържи чрез видеоконферентна връзка от Варшава с нас. Това е всичко от мен. Днес имаме е, една чудесна възможност е, да подкрепим нашите партньори, които е, се борят за демократични промени в Беларус. Госпожа Техановска, вие ще имате възможност в рамките на 10 минути а, да се произнесете след това на другите двама члена на вашата делегация. И след това, разбира се, представителите на политическите групи и нашите колеги ще се изкажат и на, в заключение Мария Арена ще а, има възможност за заключителни думи. Госпожа Тихановска, имате думата. Thank you so much. I'm so honored to be here. Благодаря ви. За мен е чест да се намирам тук. Благодаря ви, че ме поканихте тук, в тази институция. Искам да използвам това време, за да ви разкажа нашата история, да ви разкажа за нашите очаквания. Преди всичко, погледнете тук. Вижте, ние живеехме в продължение на 62 години в условия на диктатура. Всички тези години ние изпитвахме страх. Но сега белоруският народ се е пробудил. И вече 7 седмици по подред всеки ден ние излизаме, за да поискаме промян. Тези хора протестират срещу фалшифицираните избори, срещу един човек, който е узурпирал властта. Но нашите мирни протести се посрещат с насилие. в затворите. Протестиращите се подлагат на изтезания и изнасилвания. Някои от тях са били убити. Просто защото са искали да живеят в свободна държава. Но нашата битка е битка за свобода, за демокрация и за достоинството на човека. Позволете ми още веднъж да подчертая. Беларуското възстание е, е, не е геополитическа революция. Това не е нещо, което е в полза на Русия или срещу Русия. Това не е нещо, което е за или против Европейския съюз. Това е революция, която е за Белорусия, за демокрация. Нашият протест е изключително мирен и не допуска насилие. Ние сме пример за света как да се борим за свобода и за демокрация, как Нашето движение е всеобхватно и се основава върху това, което искат и което правят редовите граждани. Днешната Беларус е Беларус, която съветът до сега не е виждал. Отворихме нова глава в нашата страница. Извинете, отворихме нова глава в нашата история новата Беларус ще се опира върху принципите на правовата държава. В новата Беларус няма да търпим държавно насилие и фалшифицирани избори. Новата Беларус ще бъде един уважаван партньор в света. Ние искаме и винаги сме искали само три основни неща – освобождаване на политическите затворници, да се спре насилието от страна на полицията и да се проведат свободни избори. За да се започне с процеса на новите избори, създадох нов координационен съвет. Този съвет ще бъде платформа за диалог. Диалогът не започва само заради господин Лукашенко. Лукашенко не иска да разговаря с Беларусите. Той не иска диалог. Вместо това той продължава да арестува мирните протестиращи граждани, да застрашава журналистите. Членовете на Координационния съвет са били преследвани, хвърлени в затвора или принудени да напуснат страната. Лукашенко се надява, че нашите протести ще затихнат от само себе си, но ние ще протестираме колкото е необходимо през следващите дни, седмици, месеци, ако трябва години. Беларусите никога повече няма да бъдат заложници на режима на Лукашенко. Повече никога няма да живеем в неговия затвор. Никога няма да се върнем към онази държава, в която живеехме 26 години. Само натискът ще накара режимата да води диалог с хората. Затова продължаваме с нашите мирни протести. Ние се придържаме към принципа на недопускане на насилие и ще запазим този принцип. Хората скандират свобода, махай се и съд. Хората на Беларус никога няма да признаят резултатите от изборите на 9 август. Лукашенко изгуби и това, което му беше останало от неговата легитимност и от подкрепата на обществото. Той отчаяно се вкопчил във властта и ни заплашва. Полицейските сили, лоялни на него, смятат, че са безнаказани и наказват хората, преследват хората никога няма да забравя гласовете, които чувах в затвора, когато чувах виковете на измъчваните, изнасилваните затворници. И това се случва в, в центъра на Европа през 2020 година. Затова ви моля да положите усилия, за да ни помогнете с тези основни неща, да признаете нелегитимността на господин Лукашенко, да направите така, че да бъдат освободени политическите затворници и да бъдат приложени санкции към всички лица, които са участвали в фалшифицирането на изборите и преследването и мъченията на протестиращите. Европейският парламент направи важна стъпка напред с едно от най-важните решения в историята на съвременна Беларус. Благодарна съм ви за това, че признахте Националния координационен съвет, който беше създаден по моя инициатива, като единственият легитимен орган, който е единственият орган, който може да бъде начало на прехода по мирен начин предвид Международната коалиция за подпомагане на преговорите между Лукашенко и белоруския народ, която е представена от Националния координационни съвет. Искам също така да ви помоля да покажете солидарност хората, да подкрепите гражданското общество и организациите на медиите в Беларус, които са под постоянен натиск от страна на властите да обмислите наказателно-правно преследване спрямо онези, които са извършили престъпления срещу човечеството в Беларус, по-специално мъчения и изнасилвания. Трябва да има санкции срещу онези, които са участвали в жестокото обращение с протестиращите и затворниците. Необходимо е да има санкции подобни на закона Магницки. Необходимо е програмите за подпомагане на Беларус да бъдат пренасочени от държавните субекти към недържавните субекти. И накрая, и най-важно е това, призовавам ви да работите заедно с нас, за да постигнем една е, да постигнем свободни, справедливи, прозрачни избори, които да се проведат в съответствие с международните стандарти и под наблюдението на местни и международни наблюдатели. Всяка страна трябва да спазва и да зачита суверенитета на Беларус. Всяка една външна намеса, целяща подкопаване на демократичните избори или да подкрепи нелегитимния режим, е недопустима. Обаче, нека не забравяме, че като отстояваме правата на човека и демокрацията, това не може да бъде намеса вътрешните работи на една страна. Надявам се, че Беларус в бъдеще ще стане вдъхновяващ пример за други. Заедно можем да създадем тази нова Беларус, която да буди възхищение в света. Ние сме и ще бъдем единни, защото нашето бъдеще е заложено на карта. Молим ви да бъдете единни заедно с Беларус и нейните хора. Имаме нужда от вашата подкрепа. Да живее Беларус, беше казано беларуски. Благодаря ви. Thank you so much. Много ви благодаря, госпожо Цихановска. Сега ще преминем към втория ни урад тур. Това е Волха Кавалкова. Заповядайте, имате 10 минути. I speak Russia. Uh, Ще говоря на руски. Скъпи приятели и колеги, много ви благодаря за поканата. Благодаря ви за възможността да се изкажа пред вас от името на Координационния съвет и всички граждани на Беларус, които днес отстоява демократичните ценности и независимостта на Беларус, които искат да се възстанови законността и справедливите резултати от изборите в нашата държава. Аз се родих в Беларус и искам да кажа, че това е най-добрата страна в света. Аз се гордея от моята държава. Гордея се с това, че съм от Беларус. За съжаление, сегашният режим е затворил границите за вас. Вие не може да отидете в Беларуса, за да усетите, да видите това, което се случва в нашата страна. Но мога да ви кажа, че в Беларус се заражда една истинска европейска нация, нация на граждани, които поемат отговорността за съдбата и бъдещето на своята държава. Днес хиляди, сотни, стотици хиляди беларуси стават водещи в промените. Те са против насилието и произвол от страна на режима на Лукашенко. Това, че лидерите на съпротивата бяха арестувани, не може да спре процеса на промени в нашата страна, защото хората биват хвърлени в затвора, но на тяхно място идват нови лидери. Отговорността на гражданите за своята държава е основа за устойчиви и надежни демократични промени. Режимът няма шанс да върне нашата страна в предишното й полузаспало, полузадрямало състояние. Промените не могат да бъдат спрени. Нито това, че хората са заплашвани, хвърлени в затвор, глобявани, нищо няма да помогне на режима на Лукашенко. Режимът на Лукашенко все повече надхвърля границите на човечността и се стреми да потъпква човешкото достоинство. Например, Вчера една жена, която е в напреднала бременност в 8-я месец е била с сила натикана в камион от страна на силите за сигурността. Много е сложно да се представи, че това се случва в Европа през 21 век. Сложно е да се представи, че все още е възможно да бъдат изхвърлени от страната политическите опоненти. Аз първо бях арестувана и след това бях на сила изведен от моята държава. И сега искам да ви помоля да подкрепите онези, които днес са в затвори в условия, които са равнозначни на изтезания. Това е Павел Северинис, Сергей Тихановски, Виктор Бабарика, Николай Статкевич, Мария Колесникова, Мерким Знак, Татьяна Каневска и десетки други беларуси, които по фалшифицирани обвинения са станали заложници на режима. И всичко това, което се случва, е възможно само заради режима на Лукашенко. Този нечовешки режим би могъл отдавна да остане в историята, ако не беше подпомаган отвън. За европейците, някои услужливи дипломати представят Лукашенко като единствен гарант за независимостта на Беларуса. Но тъкмо Лукашенко беше подписал съюзния договор, присъедини Беларус към военния съюз с Русия. Той е човека, който е хвърлил затворите на е затворите активисти. Освен това, Лукашенко много дълго време плашеше Русия с несъществуваща заплаха от страна на Запада. Затова той получавал кредити, информационна и всяка друга подкрепа. Той и сега се опитва да го направи, но очевидно е, че Лукашенко вече отдавна е омръзнал на Кремъл. Чуваме, че руското ръководство потиква бившия президент на Лукашенко да извърши конституционна реформа. Но беларуският народ вече е направил своя избор и този избор не е в полза на Лукашенко. Светлана Тихановска е избрания лидер на беларуския народ – тя и Координационният съвет неведнъж са заявявали, че са готови за диалог с бившия президент за мирно предаване на властта. Но всеки път Лукашенко отговаряше с полицейско насилие и наказателно-правни дела. Конституционните реформи при Лукашенко не са възможни. За да има конституционна реформа, президента трябва да подаде отставка. Лукашенко просто не е в състояние да води диалог със своя народ и той го доказа през цялото си управление. През тези почивни дни стотици сотни хиляди, стотици хиляди, извинете, мирни демонстранти излязоха на улиците в столицата, в големи малки градове и отново вместо диалог те бяха посрещнати с побои, арести. Обаче Лукашенко не може да подчини народа, не може да накара хората мълчат. Никой не може да каже в момента кога ще се срине режима на Лукашенко, но това е само въпрос на време. Целият народ на Беларус възстана срещу Лукашенко. Дори и сред военните и полицейските сили има много хора, които напускат или искат да напускат. Лукашенко трябва да харчи бюджетни средства, които все повече намалява за заплати, за заплати на военните и полицаи. Но тези средства свършват и свършва и последната опора с това и за президента. Днес моля да помислите за онези хора, които са останали в нашата страна, които продължават борбата. Преди всичко те имат нужда от помощ. Молим ви да си спомните за текста на меморандум от Будапеща да изискате диалог между беларуското общество и бившия президент с участието посредничеството на Европейския съюз, САЩ и Русия. В случай, че ще има реален диалог, Европейския съюз трябва да предостави значителна финансова и друга подкрепа на новото демократично избрано правителство на Беларус. И вече Днес можем да започнем да говорим за отмяната на визовия режим за обикновените беларуски граждани. Молим ви да подготвите пакет за помощ за демократична Беларус. Лукашенко докара страната до ужасно състояние. Новото демократично правителство ще има нужда от помощ, за да изведе страната от социално-економическата и политическата криза. Сега е необходимо да се настоява незабавно да бъдат освободени всички политически затворници. Всички случаи на убийства и изтезания на мирните протестиращи трябва да бъдат разследвани много внимателно от независима комисия, която да включва както представители на българското общество, така и международни експерти. И молим ви също така незабавно да реагирате на всяко едно нарушаване на човешките права в Беларус, на всяко уволняване или арестуване по политически мотиви. Също така много е важно да има прецизни економически санкции спрямо лицата, които отговарят за насилието срещу мирните граждани, както и предприятията, фирмите, които пропагандират насилието и репресиите. Всички помощи, цялата помощ, която се предоставят международните институции за Беларус, трябва да е под контрол на гражданското общество. Тази помощ не трябва да се насочва за укрепването на апарата за насилие пропаганда. Само свободните медии и гражданското общество могат да контролират това, помощта да отговаря и да се разходва в съответствие с декларираните високи цели. Искаме ви да помолим също така да проведете изслушвания за ситуацията в Беларус във вашите национални парламенти. Беларус трябва да бъде в дневния ред на всички демократични държави. Александър Лукашенко е изгубил властта и не следва да се разглежда като държавен глава или официален представител на Република Беларус на международната арена от 5 ноември 2020 година. Всички подписани договори или изявления на бившия лидер трябва да бъдат сметнати за нищожни. Благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря за подкрепата и солидарността с белоруския народ. Да живее Беларус! Thank you. Много ви благодаря, госпожо Кавалкова, за вашето изявление. Сега думата има господин Латушка, който ще се свържи с нас от Варшава. Надявам се да няма проблеми. Dear sir, could you please press the speak button? Thank you. Може ли да натиснете бутона с знака за микрофон? Добрый день, уважаемые. Добър ден, уважаеми господин председател, уважаеми депутати в Европейския парламент, членове на Комисията по външни отношения. За съжаление, диалогът ни се провежда в много тежки за моята родина времена. Като беларуски дипломат, който е работил в продължение на над 20 години в Беларуското външно министерство, искам да посоча, че беларуската дипломация е вярвала, както и нейните партньори, във възможностите на, за вътрешно развитие на демокрацията, реформи, които да допринесат за демократичните реформи на институциите. Това обаче беше заблуда. Нашите мечти днес са на улиците на белорусските градове, но те безпощадно се потъпкват от специалните служби. Властта начало с президента, бившия вече президента, не иска да слуша народа си, продължава да унищожава своя народ ще говоря за репресии и солидарност. Това ще са основните думи. След безпредседентните фалшифицирани избори през август тази година, вече над един месец гражданите на Беларус излизат на улиците с мирни протести. Властта вече е арестувала 12 000 граждани, 7 са убити. Има хора, които са безследно изчезнали организациите за защита на човешките права, те са получили 800 сигнали за насилие от страна на полицията. Стотици хора трябва да напускат и да търсят медицинска помощ в Полша, Литва и Чехия. През 21 век за първ път в историята се появиха беженци от Беларус вече има хиляди души в Литва и Полша. През последните почивни дни около 900 души са били, били арестувани. По време на съботния марш на жените 420 жени и момичета са били арестувани. Властта не жали нито възрастните хора, нито бременните жени в Беларус. Не действа нито Конституцията, нито могат да работят адвокати. В Беларус не се прилагат нормите на процесуалното право. Законът в Беларус не работи. Наскоро и бившият президент го потвърди, когато се беше срещнал с служители в прокуратура. Той каза, сега не ни е до закони. Затова властта с хиляди хвърля граждани в затворите и не започва нито едно дело срещу нези, които са извършили насилие. Може ли да си представите нещо подобно да случва в която да било европейска държава? Както и да се старае пропагандата, така или иначе хората сравняват действията на полицията и военните с действията на нацистите. И това е парадоксално. Страната ни, която толкова пострада от фашизма, е през 20 век отново се сблъсква с това отвратително, мерзително явление сега, през 21 век. Ясно е, че Лукашенко иска да се задържи на власт на всяка цена, включително на цена на живота на много хора. Той просто е обсебен от властта. Затова посланието ни остава едно и също. Не може да се пазарим за нещо, което е толкова важно. Трябва да бъдат освободени всички политически затворници, те са вече 250. Също така белорусското общество иска да се започне диалог и да се насрочат нови избори. Много е важно в... е това, че в своята резолюция Европейския парламент потвърди тези очаквания на белорусското общество. Но не може само да се обсъждат конституции конституционни реформи. Всичко това е просто да се приказва, приказва, приказва до безкрай. това е целта на властите. След 2020 година, освен това, над 40 български дипломати станаха жертви на репресиите. Но това въжи за работещите във всички сфери. Економиката, здравеопазването, спорта, средствата за масово съдомяване. Властта просто се е побъркала. Десетки хиляди души биват наказвани от властта. Сега за солидарността. Независимо от цялата нечовешка жестокост, властта не разбра едно. Беларусите отново са народ. Те са нация, нация на солидарността. Беларусите са се обединили. Сотни хиляди, милиони излизат, за да протестират мирно. Има фондове, за да бъдат подпомогнати пострадалите, незаконно уволнените, арестуваните. Беларусите всеки ден проявяват солидарност и това плаши властта. Властта обвини Координационния съвет в това, че той е нелегитимен и започна наказателни дела. Много от членовете на Координационния съвет са арестувани. Но над 400 беларуси при допитване до общественото мнение са подкрепили Координационния съвет и го смятат за легитимен. Като представител на президиума на Координационния съвет потвърждам, че съветът е готов да съдейства и да даде своя принос за извеждане на Беларус от дълбоката криза. Аз много се радвам, че планирате да да започнете санкции, но белорусското общество очаква оценка спрямо онези, които извършват произвол сега в Беларус, онези, които избягват от, от отговорността за насилието спрямо безоръжните хора, за фалшифицирането на изборите. Оценката, разбира се, е това, което вие ще направите. Но това, което вие може да видите в парижко не или на плаж в Испания, може да видите прокурора или следовател, или полицейски служител, който е ударил жена. Дали ще ви е приятно да сте до такива хора в Европа? Например, унези, които са унижавали хората, като не са им позволявали да отидат дори до туалетната в продължение на дълги часове, или са ги слагали на колене и са ги пребивали дали ще ви е приятно да се намирате с такива хора? Искате ли те да са сред вас? Това ще бъде ваша преценка, не наша. Или може би ще допуснете да се харчат парите на Европейския съюз за онези, които финансират цялото това беззаконие. Онези, които извършват беззаконие в Беларус, трябва да разберат, че те ще носят отговорност за своите подли постъпки, своето подло поведение спрямо безоръжни хора. И санкциите не трябва да са само символични моите колеги в Координационния съвет и още 250 политически затворници няма никога да могат да бъдат свободни без принципната позиция на Европейския съюз. Може би принципната твърда позиция на Европа ще доведе до това, че в Минск ще проявят поне малко уважение към вас и ще започнат да отговарят на телефонните обаждания от Германия и други европейски държави. Беларус е на ръба на пропаста, включително економическата пропаста. Беларусите са готови да търпят, да преодоляват трудностите, ако има надежда за някаква промяна. Обаче тази власт дори не дава иллюзии за промяна. Второ, новата Беларус трябва да разчита на положителни приоритети, положителна програма. Ние приветстваме това да има план Маршал за Беларус, но това е нещо, което трябва да се подкрепи от цяла Европа и може би също и партньорите в САЩ, Канада и Обединеното кралство. Също както и Националния съвет в най-скоро време ще излезе с антикризисна програма за нашата държава, която ще се извършва успоредно с реформата на държавното управление и местното самоуправление. Всеки ден от съществуването на сегашната власт само задълбачава пропаста на ръба, на която се намира Беларус и цената за излизане от кризата. Искам да се спра върху Русия. За съжаление, Русия има доста специфична позиция. Тя се прави, че не забелязва никого в Беларус, само Лукашенко, въпреки че той нееднократно е лъгал Русия. Аз съм убеден, че руските ни партньори, най-вече за да запазят приятелските отношения, ще чуят най-сетне гласа на беларуския народ. Ние не искаме да бъдем приятели с Русия срещу Европейския съюз, така както и нямаме интереси да задълбочаваме интересите, извинете, отношения с Европейския съюз срещу Русия. Нашите отношения с Русия са ясни. Ние винаги сме казвали, че нашата стратегия за дълбочаване на отношения с Европейския съюз е нещо, което е абсолютно основателно и легитимно. Ние очакваме Беларус да стъпи на пътя на еволюционното развитие. Благодаря ви. Thank you. Also... Ви благодаря, господин Латушка. Сега имаме няколко. Това бяха нашите гости от Беларус. Сега, колеги, как ще процедираме от този момент? Ще дам думата на общо 11 колеги. Ще следваме структурата, която а, договорихме с политическите групи. Първо, а, думата ще получат а, Кабилиас и Робърт Питрум, председателите на делегациите. След това ще имаме изказващи се от всяка група по един човек. И разбира се, последен ще се изкаже е, докладчика по темата за Беларус. Моля ви, придържите се към двете минути време. И накрая, разбира се, ще чуем заключителни думи от госпожа Техановска. Андреас Кабилиус, имате думата за две минути. Много благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Тихановска, скъпи колеги, това, което се случва на европейския континент е много важно, а именно революцията в Беларус. Вие, разбира се, бяхте много дипломатични във вашите изказвания, уважаеми гости от Беларус. Много дипломатично се изказахте относно бруталността, проявена във вашата страна. Искам да приветствам коража на белоруския народ. Разбира се, че вие се нуждаете не само от думи, а от дела от наша страна. Резолюцията, която приехме миналата седмица, беше подкрепена от изключително голямо мнозинство. И много ще се надявам Европейския съюз да излезе с конкретни действия. Разбира се, парламента ще започне е, международни процедури за разследване на престъпленията в Минск. И ние наистина много благодарим за списъка, който ще ни предоставите с хората, на които са повдигнати обвинения. Тези престъпни действия трябва да спрат. И за да бъдат действително полезни всички тези стъпки, ние се нуждаем от добър обмен на информация от Беларус, за да решим ние какво можем да направим най-добре за вас. Между прочим, обмисляме възможността за създаването на информационна служба а, тук в Брюксел с белоруски представители. Председателят благодаря Андриас. Робърт Бидрон има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите ни от Беларус за това, че дойдоха днес тук, за това, че не се уморяват и са смели да работят а, от чужбина. И искам да приветствам всички жени, които участват в мирната революция. Точно ние тук в Европейския парламент се борим за правата на жените и това се случва днес в Беларус. Благодаря ви, поздравявам ви. Това са много сложни обстоятелства. Затова ние искаме да излезем, да отправим ясно послание. А именно, ние ви подкрепяме. Ние а, защитаваме ценностите, за които се борите, защото ние от години се борим и защитаваме тези ценности. Аз съм от Полша. През 80-те години ние получихме солидарност от западните страни. И ние чакахме, чакахме тази солидарност и я получихме. Това е важен момент. А именно, трябва отново да проявим солидарност не само с западните страни, всички държави членки – всички държави членки трябва да проявят солидарност. Защото духът на тази чудесна революция в Беларус трябва да се овенчае с успех. Като председател на делегацията на Европейския парламент с, с Беларус, искам да ви уверя, че ще направим всичко по силите си след като толкова години липсваха официални взаимоотношения между Европейския парламент и Беларус, то се надявам, че много скоро ние ще приемем вас тук като продемократични сили, като реални, истински представители на Беларус. Да живее Беларус! Много късмет ви желая! Thank you, Robert Bidon. Много благодаря, господин Бидрон. Сандро Каньете от НП. Надяваме се да няма проблеми с видеоконферентната връзка. Да, няма проблеми. Скъпи белоруски приятели, Свят ви приветства, скъпи приятели! Стотици хиляди хора в Беларус протестират спрямо фалшифицираните избори и спрямо насилието от режима на Лукашенко. Нищо не може да спре тези протести. Нищо не може да спре белоруските граждани. Нито насилието, нито изнасилванията, нито заплахите. И се надяваме, че тези действия на белоруските власти ще бъдат разследвани в съда. Ние подкрепяме исканията на белоруския народ за свободни демократични избори. Ние признаваме Националния координационен съвет като единствен орган, представляващ белоруското население. И ние признаваме госпожа Тихановска като официален представител на белоруската държава. ние заклеймяваме непропорционалната употреба на насилие спрямо мирните протести. Настояваме за незабавно освобождаване на всички членове от Националния координационен съвет, които са задържани преди и след изборите. Европейския съюз трябва да подготви общ анализ на целия демократичен процес след напускането на Лукашенко. И трябва също така много бързо да бъде създаден така наречения парш, план Маршал за Беларус. Скъпи приятели, демократичната революция вече се случва, но а, вие се нуждаете, разбира се, от единство и сплотеност. Трябва да се преодолеят различията помежду ви, за да се сформира по демократичен път нови демократични политически партии. Знаете, че това са трудни времена, но още по-трудни времена започват след победата. Т.е. трябва да бъде изградена демократичната държава. За целта е необходимо мъдрост, търпение, толерантност и години. Да живее Белорус! Много ви благодаря. Изабел Сантос има думата за две минути. No. We don't have interpretation from Portuguese. No. Okay. Ме превод от португалски, така ли? Няма в такъв случай. Искам да кажа, че това, което се случва на улиците на Беларус, е нещо което всички очаквахме наистина. Ние сме вдъхновени от смелостта на тези хора. Въпреки насилието, мъченията, ние виждаме колко устойчив, жилъв е този дух на беларусите, но трябва да вървим напред. Ние сме на ръба на това, което може да бъде революция, но за да има успех, трябва да се върви и по-нататък. В този смисъл ще ви кажа следното. Разбира се, ние сме абсолютно солидарни с българския народ, с вас. Вие сте образец за смелост. Обаче, трябва да ви помоля за следното. Моля, кажете, как според вас можем да излезем от тази задънена улица, от този блокаж, защото в момента сме точно в тази ситуация. Какво можем да направим? Как можем да ви помогнем? Как да помогнем на народа на Беларус да се върви напред и да има преход от този режим? Това е въпросът, който в момента стои пред нас. И ние искаме от вас да разберем как да ви помогнем да преодолеем тази ситуация. Thank you, Isabel Santos, for... Благодаря. Сега Хилда Велтманс за две минути. Много ви благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Тихановска, много се радвам да ви видя тук. Радвам се, че вие сте добре, че сте с нас днес. Благодаря ви за това. Много се радваме да ви видим тук преди няколко седмици вече се изказвахте в тази комисия. Тогава вие казахте, че беларуския народ иска само едно желание – нови, свободни, демократични избори. Обаче, за съжаление, ситуацията от тогава не се е подобрила. Дори обратното. Виждаме репресии, виждаме заплахи от страна на режима. Това всичко продължава. Същевременно Европейския съюз не успя да наложи санкции. Аз се срамувам от това. Бих искала сега да да ви се извиня за това от сърце. Но трябва да знаете, че Европейския парламент не е бездействал. Направихме всичко по силите ни, за да подкрепим вас и беларуския народ. Добрият ми приятел, господин Петра Аустревич, работи върху много силна резолюция за отношение с Беларуса. Днес ще бъде одобрена тази резолюция. Вие също така казахте, че вече предишната ни резолюция беше много силна. И миналата седмица вие бяхте излъчени заедно с цял демократична опозиция на Беларус като кандидати за лауреати на наградата Сахаров. За това ви моля, продължавайте да се борите за демократична промяна. Продължавайте да бъдете глас на беларуския народ. Точно както ви казахте, не за или против Русия, за или против Европея. Не, за Беларуса, за демократичните промени във вашата страна. Моля, вярвайте, че тук всички в парламента ще бъдем до вас толкова време, колкото потреба, защото ние знаем, че за съжаление ще трябва време. Затова, моля, продължавайте да ни информирате как може да ви бъдем от помощ, как да подпомогнем вас и демократичния преход във вашата страна. Пожелавам ви успех и безопасност. Благодаря ви, благодаря. Сега за независимост и демокрация госпожа Анна Бонфриско има думата. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. И благодаря на всичките представители на опозицията. Искам да заявя, че в групата ЕДИ се, всички ние сме обединени за може правителството на Беларус да направи нещо, т.е. да послуша своите граждани. Ние призоваваме това правителство да направи, да направи необходимото, конкретни дейности, за да се, въз, за да се възстанови социалния, социалния мир. Обществото е партньор, не е заплаха. Това, е, това не е никаква заплаха. Нарушаването на основните човешки права, за из, иска за информация, за мир не са не може да бъдат въпрос в един, една страна през 21 век. И Беларус има необходимост да се превърне в правова държава. Политическите и геополитическите интереси на някои не трябва да бъдат по-силни от основните човешки права в Беларус. Ние ще продължим заедно в съвета да проследим събитията, за да може да бъде избегнато засилване на и осложняване на ситуацията в а, а, страната. И аз поздравявам тази революция на жените, които ще освободят своята страна. Thank you. And now... Благодаря ви. Сега от името на зелените и Виола Вън Крабен Табътъл. Благодаря ви, господин председател. Много благодаря на Олга, Светлана и Павел. Много ви благодаря за вашите впечатляващи истории. И ако видите тези числа, вие ще видите, че това наистина може да доведе до отчаяние. И вие говорихте за ужасяващи случаи, като насилие спрямо хора с увреждания, бремени жени, така че наистина няма никакви задръжки режима на Лукашенко. Но това, което е още по-потиск, извине, това, което още е по-впечатляващо, е мирното движение, демократичното общество, което вие създадохте, вие като политическо общество, нещо, което се основава върху волята и действието на обикновените граждани. И наистина, единството е силата на вашето движение. Това е най-важното да се запази това единство. Единствено всички сили. Това е много важно да покажете не само на Европейския съюз, но на вашия народ, че вие може да запазите това единство. Ние тук в Европейския парламент, ние сме ваши колеги. Ние подкрепяме всичко, което вие бихте искали ние да направим за вас. И резолюцията от миналата седмица, и доклада на Петра с тази седмица. Всичко това е нашия стремеж да помогнем на вашите изисквания и стремежи, разбира се. Ние изискваме санкции спрямо бизнеса и отделните лица. Но също така трябва да подведем под отговорност онези в системата на правоприлагане, които отговарят за прилагане на насилие от страна на полицейските органи. Много е важно, че тук имате глас в Брюксел. Надявам се, че ще имате тук в Брюксел представител на Координационния съвет. Благодаря ви. Благодаря ви. Ана Футига за две минути. Thank you, Chair. Мадам Чихановска, uh, distinguished... Благодаря. Уважаема госпожо Тихановска, уважаеми членове на Националния координационен съвет, добре дошли в нашата комисия по външни въпроси, добре дошли в Европейския парламент. Колегите вече казаха, ние ви подпомагаме. Така е. Потвърждавам го. Може да разчитате на нас. Тези, които все още се съмняват в Европа, би трябвало да подкрепят Беларус. Не само заради идеалите, заради себе си, но и от практическа гледна точка. Ако погледнем тази невероятна енергия, която се създава, мирните протести, тези огромни маси хора, аз съм сигурна, че вие ще победите. Може да отнеме време, но ще победите. Нашата цел е да ви подпомогнем – и да постигнете тази победа. Дойде моментът за нас да изразим нашето решение не само чрез думи, но и чрез дела. Нужни са дела. И е много важно да бъдат наложени също така и санкции – и разбира се да разпространим списъка, който сте изготвили. И много се надяваме, че ще бъде променена властта в Беларус. не би следвало Лукашенко да остане легитимно избрания президент за следващия мандат в Беларус. За целта ние са нужни също така и дипломатически действия. Лукашенко не би следвало да бъде приемет никъде тук, нито и да бъде допускнато той да подписва а, законови актове и да продължи своята международна дейност. Благодаря ви. Thank you. Много ви благодаря. Сега Продължаваме към Гуен Ник Уолас. Имате думата. Да, благодаря, господин. Благодаря ви, господин председател. В хартата на ОНЕ ясно се казва, че държавите членки на ОНЕ не трябва да се намесват в дела, които са във вътрешната юрисдикция на други държави, членуващи в ОНЕ, освен ако няма изричното позволение на ОНЕ. Международно-правната система е такава, че отделните държави са суверени. Европа европейските санкции са едностранно възприяти санкции, защото те не са одобрени от съвета за сигурност на ОНЕ. Това е нарушение на международното право, което съществува от 2007 година. Един френски професор посочи, че целенасочените санкции – нямат никаква правна основа. Ние знаем, че целевите санкции много повече засягат и от тях много повече страдат обикновените хора, отколкото у нези, които са на властта. Аз смятам, че беларуския народ няма нужда от намеса на Запада колкото по-малко намеса вън има Беларус, толкова по-добре за беларуския народ. Аз заклемявам насилието спрямо протестиращите в Минска в Барселона, в Париж, в Палестина, в Сантяго, където да било. Вие говорихте за освобождаване на политически затворници. Аз искам да бъдат освободени навсякъде политически затворници. Дали ще се присъедините към мен в призива ми да бъдат освободени политическите затворници в Каталония и в Лондон, Thanks, Mick Wallace. Благодаря на Ник Уолъс. Сега преминаваме към Мартон Гьонгьоси, независим кандидат. Да, благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо Тихановска, че сте днес отзвахте на нашата покана тук в парламента и в нашата комисия. Благодаря ви за това, че вие подчертахте, че вашата революция не е геополитическа, тя не е про или срещу Русия, не е за или срещу Европейския съюз. Вашата революция е за независим Белорус. Въпреки, че вашата революция не е геополитическа, аз съм унгарец и мога, знам много добре, че в нашия регион е доста по-трудно да се борим за нещо и да запазим е, своята независимост, отколкото в други краища на света. Геополитическата реалност е много сложна в нашия регион. Поради тази причина искам да ви пожелая много успех. Искам да изразя подкрепата си за вашата борба за мир и независимост. В европейските институции, най-вече в Европейския парламент, който е най-малко обвързан от такъв тип конфликти, така, такива каквито наблюдаваме в съвета, може вече сте го забелязали това по време на посетението си в Брюксел, в съвета много по-трудно политически компромис може да бъде постигнат посредством единодушие, отколкото при нас. Така че а, ние ще ви подкрепяме с вашата борба за върховенството на закона и за а, демократичния преход. Един от моите колеги спомена въпроса за получаване на важна а, и надежна информация днес. Мисля, че доста сложно. Това и ще става все по-сложно, отколкото времето а, тече. Така че а, в тази връзка искам да ви попитам по какъв начин вие може да разпространявате информация от Беларус тук в Европейския а, парламент, за да можем действително да ви бъдем от полза. Благодаря ви. Thank you. And to conclude our speakers... Благодаря. И сега Давам думата на Петка Саустревичус. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, Светлана. Благодаря и на вашия екип за това, че дойдохте в Брюксел. Да се срещнете с нашата комисия, мога да ви кажа, че много ни липсваше подобен дебат и то от много време. Бяхме заблуждавани. Имаше много грешки в политиката на Европейския съюз прямо в Беларус. Това не беше заради нас, но това е защото самия режим Лукашенко беше много хитър и много подвеждащ и измамен. Дори много хора, които работиха тук в парламента, за да се провежда е, това, което се наричаше политика за активен диалог. Но това всъщност доведе до това, че просто бяха изцеждани парите на Европейския съюз, за да бъдат финансирани различни структури в Беларус. Затова Беларус продължава да бъде в сила смъртно наказание, има необезопасена АЕЦ в Беларус. Време е да се каже тази истина на хората. И тази прекомерно прагматична политика трябва да приключи един ден. И виждам, че тя вече приключва и високо ценя това. Да, солидарността, подкрепата и санкциите, това са трите ключови думи, която, които трябва да бъдат основата на политиката на Европейския съюз прямо Беларуса. Вашето изказване на срещата с външните министри доказа, че санкциите трябва да работят, те не трябва да бъдат ограничени само до 20-30 души. Не трябва всички, които имат отговорност, трябва да понесат наказание, за да могат хората наистина да се радват на свобода и демокрация, така както те би трябвало да се радват на свобода и демокрация. Но Светлана, бих искал да разбера малко повече за това, как разглеждате участието на Русия в а, това, което се случва в Беларус. Не вярвам в игри с нулева сума. Но ние видяхме много активната позиция на Русия. Как виждате бъдещата позиция, бъдещите отношения с Русия в това отношение? Благодаря ви. Thank you, colleagues, for... Благодаря ви, колеги, за всичките ви изказвания. И остават ни 15 минути за да приключим с тази точка. Първо, ще ви помоля вас, Светлана, дали бихте искали да отговорите на това, което чухте? Имаше и конкретни въпроси. Заповядайте, имате тази възможност и ако имаме време, ще дам думата също и на Олха и на господин Латушко, но първо Светлана Вие. Uh, thank you very much for your statement. Най-сърдечно благодаря за всички ваши изказвания. И слушах ви много внимателно, всеки един по-отделно. Благодаря ви. Ще започна с последния въпрос за Русия. Ще повторя. Това, което се случва в Беларус, разбира се, е въпрос с а, вътрешна значимост. Ситуация, с която ние трябва да се справим. И разполагаме с различни инструменти, не се нуждаем от намесата на Русия. Ние просто ги помолихме за пореден път да уважават нашия суверенитет, да не се намесват Нямаме нужда от техните пари. И ако те не се намесваха, ако те не вкарваха пари в Беларус, ние много по-бързо щяхме да се справим с проблемите, пред които сме изправени сега. Още веднъж искам да ви благодаря за революцията, приета от вас, от вас миналата седмицата, както и евентуално за бъдещите революции, за резолюции, свързани с Белорус. Беларус. Ние се нуждаем от вашата помощ, нуждаем се от вашата резолюция. Това е ясен сигнал за Русия. Също така. И бих искала да ви помоля, вие също да бъдете смели с вашите резолюции. Смело да издигате гласа си. Много белоруски граждани също проявяват смелост. Всеки ден излизат на протести и са подложени на риск да отидат в затвора, да бъдат измъчвани. Нашите граждани са обединени в борбата си за бъдещата демокрация, за провеждането на нови прозрачни избори – белоруските граждани искат сами да решат каква ще бъде родината им за в бъдеще. И затова ви моля да бъдете вие обединени в вашите решения и по този начин да ни помогнете да извоюваме свободата и сигурността за нашата родина. Благодаря ви за бъдещите резолюции, които ще ни помогнат изключително много.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 бих искала да разберете по-добре. Сега в беларуското общество няма въпроса за геополитически избор. Днес хората са обединени с една единствена конкретна цел. Ние искаме да избираме нашата власт сами. Това е нашето конституционно право. Такава възможност ще има нашата държава, когато ще има свободни демократични избори с състезателни избори, когато ще има конкуренция между кандидатите и техните програми. И трябва да има доверие към тези избори в самата държава, в Европейския съюз, в Русия. Сега това не е така. Това, което се случи тази година, доведе до пълна липса на доверие към изборите. Никой няма доверие на тези избори. Изборите бяха фалшифицирани. Външните източници, из, а, изборните наблюдатели, всичко ни говори за това, че изборите са били фалшифицирани. Тук стана дума за нормите. В Беларус няма закон, няма права. Аз съм юрист по професия. И според Конституцията ние имаме право да бъдем избирани и да избираме. Ние имаме право на масови мирни събрания. Ние имаме право да имаме политически убеждения и свободното им изразяване. Имаме право да получаваме надежна информация. Обаче тези права в момента не могат да се упражняват от беларусите. Беларус ратифицира пакта за гражданските права. И нашите права на беларусите не могат да се ограничават. Затова, когато ние казваме международната общност, искаме да ни помогне в разследването, защото нито един полицай не е подведен под отговорност. Това ние го казваме не защото искаме помощ, а защото в Беларус правото, законът не работят и ние имаме нужда от правна помощ. Никой не трябва да остава без да бъде наказан, подведен под отговорност за своето престъпление. Днес хората, които са хвърлени в затворите днес, не са извършили абсолютно нищо срещу закона. Основната им вина е това, че те не подкрепят Александър Лукашенко. Основното им, за което те се обвиняват, това са техните политически убеждения. Всички искаме да живеем в правова демократична държава, в която полицаите не се крият зад маските. Държава, в която полицаите не работят в цивилни дрехи, а не се срамуват от работата си. Ние искаме да живеем в държава, в която ние да избираме кметовете, депутатите, в местните съвети, в парламента, в която ще избирам президента. Това е основното искане на беларуското общество и молим за вашата помощ в това. Без нови избори ние ще продължаваме да бъдем в затвори, ще ни изхвърлят от страната и ще, бив... и ще ни прибиват. Трябва сами да си изберем президент. Благодаря ви. Thank you and... Благодаря ви. И сега, господин Латушка, дали бихте искали да вземете думата? Дали бихте искали да добавите нещо? Да, заповядайте. Да, благодаря ви, уважаеми господин председател, Благодаря ви. Ще се опитам да отговоря в няколко думи на някои от предложенията, които тук бяха изразени от депутатите за създаване на информационен център на Координационния съвет Брюксел. Да, определено една такава структура е необходима, за да може оперативно и в пряк диалог депутатите в Европейския парламент, Европейската комисия да получават информация за събитията, които се случват в нашата страна. За нас това е принципно важен въпрос и мисля си, че това е така и за вас, тъй като вие взимате много важни решения вие също имате нужда от подобна информация. Такъв информационен център би могъл да отговаря за разработване на съответната програма, стъпките по изграждане на една демократична държава в Република Беларус, след като ние тръгнем по този път. Що се отнася до евентуалната помощ от страна на европейските парламентаристи и Европейската комисия, за да се излезе от сегашната ситуация, някои от тези аспекти вече прозвучаха в нашите изказвания, но бих искал да кажа по-системно. За нас е принципно важна вашата позиция, която е заложена във вашата резолюция за това, че от 5 ноември в Беларус няма президент Александър Лукашенко. Той не е признаван от европейските структури, не само от Европейския парламент, но и от Европейската комисия. За нас са много важни и аналогичните национални решения от всички парламенти и правителства на държавите членки на Европейския съюз. Освен това, за нас е много важно да има ограничаване за влизане в Европейския съюз за всички лица, които са участвали в насилието. Не само тези, които са заповядвали, но и съдиите, които са изнасили присъди, прокурори, следователи, които отказват да започнат дела срещу извършителите нарушения, работниците в специалните служби, полицията и военните. Важно е да се покаже, че наказанието е неотвратимо, че те може би днес избягват отговорността в страната, но международна отговорност винаги ще има. Следващата стъпка, която е необходимо, и трябва максимално да бъде ограничено до абсолютен минимум, възможен минимум, всякакви официални контакти с представители на Беларус. Това е един принципно важен сигнал за властите в Беларус, така че те да разберат, че връщането към предишната ситуация, ситуацията преди изборите, е невъзможно. Нееднократно Европейския съюз въвеждаше санкции преустановяваше отношението, но след това, чрез различни аргументи, се започваше диалог, който след това отново се проваляше, отново започваха лъжите. Сега положителните аспекти. За нас е много важно страната да започне да работи един реален форум за преговори. Координационния съвет е оправомощен от обществото. И това въжи и за Светлана Тихановска да се започне започнат и да се проведат преговори. За нас е важно да се започне диалог и този диалог да се опира върху основните искания на обществото и този диалог да позволи да се излезе от политическата и от економическата криза в нашата държава. Как да се постигне това? За нас е много важно Европейският съюз в своите контакти с Русия, предвид това, че става дума за вътрешна ситуация в нашата държава. Но нека да сме реалисти. Ние сме реалисти и ние виждаме, че външните фактори и партньори също използват тази ситуация за своите конкретни цели. За нас е много важно Европейският съюз заедно с Русия да подпомогнат в началото да помогна в началото на този диалог и искам да помоля колегите депутати и представители на Европейската комисия максимално да се включат в този диалог с Руската федерация. За нас е много важно темата за Беларус да не изчезва от дневния ред на Европа. Едва сега беше получена информация за това, че бяха арестувани 22 беларуски миньори, само защото те подкрепиха един от своите колеги, който поиска да се проведат реформи в Беларус и обяви гладна стачка. Всеки ден са се арестуват хора в нашата страна и Беларус, постоянно трябва да бъде в дневния ред и в центъра на внимание на европейските структури. Благодаря ви. Много ви благодаря на вас тримата. А сега Мария Рена има думата с заключителни думи. Ще се изкажа на френски, господин председател. Е, мадам Чикановска, pour е, votre bataille. Благодаря, госпожо Чифановска, за вашата битка и за вашето ръководство днес в е, тази мирна революция за демокрация в Беларус. Вие, ние ви слушахме много внимателно, анализирайки ситуацията в Беларус и председателя на комисията Афет го каза, вече имахме възможност да ви чуем и това, което обяснихте, ние го приехме като наш, наш текст в резолюцията. Ще се опитам да резюмирам набързо това, което казахте и това, което ние сме се ангажирали. Това всичко ще ще изисква повече храброст и повече работа в Европейския съюз. Най-напред е да бъдат прекратени насилията срещу мирните белоруски граждани, защото действително по някой път е много трудно да се да излезе човек да изли, да, на, на улицата, за да манифестира за правата си. Но вие го правите, а ние не може да бъдем е, свидетели само на вашите усилия. Освобождаването на всичките политически е, затворници, това е един е, е, едно основно нещо ние може да организираме, може би в нашите съответни комисии, дипломатически подход в това отношение спрямо политическите затворници в Беларус. Третата препоръка е да гарантираме разрешение за свободно движение на специалните а, е, докладчици от е, Европейския съюз в Беларус. И трябва да може да се провеждат е, разследвания, да се срещаме с е, всички заинтересовани, да проведем следствие за нарушенията на човешките права и да, да се организират справедливи избори, които също да бъдат придружени от една система на наблюдатели на електронната дейност. Искам да благодаря на Петрас за това, че каза колко сме сбъркали. Преди 3 или 6 месеца ние приехме едно споразумение тук в парламента с Беларус Независимо от това, показателите по отношение на нарушенията на правата на човека съществуваха отдавна, така че аз насърчавам всички колеги за в бъдеще, за всяко споразумение с всякакво партньорство, въпросите за правата на човека трябва да бъдат приоритет, а не да бъдат считани като нещо, нещо странично правовата държава и демокрацията трябва да бъдат наложени. Те трябва да бъдат защитавани навсякъде не може да има двоен стандарт. Това е единствен начин за Европа да запазим вярата на хората в нас. Това е единствения начин за Европа и европейските граждани да гарантират, че правовата държава няма да бъде порогана в Европа. Благодаря ви. Дами и господа, след две минути продължаваме нашата работа с точка 13. Сега искам да изпратя нашите гости от Беларус.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 So, Нека да продължим нашата работа. Вече 3.15. Точка 13. Предвидели сме половин час за нея. Колегите Бютиков и Гала, ако обичате, може да продължите вашия диалог за бъдещето на Европейския съюз на друго място. Така, официално обявявам точка 13. Ние също, разбира се, нашата комисия а, иска да даде своята позиция относно общия бюджет на Европейския съюз за финансова година 2021. Знаете, че всяка година ние обсъждаме два взаимосвързани елемента. Първо, становището на АФЕТ относно бюджета а, и на второ място измененията, разбира се, които са предложени от комисията относно проекто бюджета. Тази сутрин гласувахме бюджетните изменения относно становището, което ще се гласува на 12 октомври. 5 без 15 ще започне гласуването. Сега ще обсъдим, разбира се, доклада и мога да ви кажа, че всички компромиси, предложени от а, докладчика, а, са приети. А сега Искам да дам думата на докладчика господин Андролакис, който да представи проекта на становището и да опише а, отношението си относно внесените изменения. Никос, видях ландшафта. Виждам, че много добре се чувстваш там. Много по-добре, отколкото в Брюксел. Συμμετέχω на Επιτροπή аз από το ανατολικότερο μέρος της Ελλάδας, το Καστελόριζο. Да, аз съм много доволен да се срещам с вас от най-источната част на Гърция и бих искал да да изкажа, изкажа благодарността на населението за европейската солидарност следствие дейностите, които провежда Турция. За първа година, бюджетна година, за новия многодишна рамка, това беше един много тежък процес. Работихме още, продължаваме да проводим преговори, но най-важното е, че комисията успя да убеди известен брой бюджетни глави, линии и по този начин премахна това разпределение между фондове, на фондовете между региони и страни. Съгласие с колегите от Комисията по развитието, ние решихме да променим структурата на този бюджет, за да може да имаме бюджетни линии, които да са аналитични и да може ние самите да решаваме как тези фондове ще бъдат използвани. Трябва да може да контролираме предложението на този бюджет и смятам, че с промените, е, измененията, които бяха гласувани, това ще бъде напълно възможно в рамките на новата годишна финансова рамка. Ние подкрепяме предложението на парламента на първо четене. Ние използвахме фонда, предвиден от комисията, за да може да се справим с изключителните разходи, свързани с COVID. А що се отнася до помощта за присъединяването, има страни от Западните Балкани, които от друга страна пък Турция, ние следим предложението на парламента като спираме помощите към тази страна, именно заради поведението и в региона. И ние ограничаваме помощите единствено за неправителствени организации, за гражданското общество и организациите на гражданското общество, които прилагат ценностите, европейските ценности. Разбира се, имаше този, тази злополука в Ливан. Предвидихме за помощи за Ливан и също и за Либия. Що се отнася до западното партньорство, източното партньорство, ние прилагаме същата политика, както Азербайджан, т.е. помагаме само на неправителствените организации, а не държавите. Всичко това не би било възможно, ако ние не бяхме предложили тази нова структура на бюджета. Ние също засилихме и бюджета за правата на човека, а също и бюджета, за да може да се справим с кризата COVID. Искам да благодаря на всички колеги, да благодаря на секретарята за положените усилия. Срокът за предложенията изтича утре, така че ние ще представим утре е, тези предложения. Аз, за съжаление, няма да мога да присъствам. Е, за съжаление за вас, но не за съжаление за мен. Въпреки, че е, аз трябва скоро да пътувам и скоро ще дойда в Брюксел. Благодаря. Thank you. Благодаря ви, господин Андролакис. Сега думата ще получат докладчиците в сянка по две е, минути. Господин Михаил Галар от НП. Благодаря ви. Благодаря и на колегата Андролакис. Принципно съм съгласен с неговия подход. Искам да поясня някои аспекти, както и формулировки. Между прочим, трябва да се увеличи бюджет за стратегическото а, с, партньорство и с стратегическите страни съседки. Западните Балкани, разбира се, като трябва да се прилагат, разбира се, много стрикно условията, критериите за условност. Що се отнася за нашите наблюдателни мисии на избори, мога да ви кажа, че ние много ясно трябва да определим приоритетите, а именно кои ще бъдат бъдещите мисии. А, не, не биват също така да загърбаме възможността за м, включването все по-активно на местните наблюдатели. Така че искам да, ги, да включим тази формулировка местни наблюдатели и да добавя към параграф 6а а именно предизвикателствата, пред които сме изправени в Африка и трябва политическите лидери не само да говорят като неделни проповедници, а действително да предприемат действия, дела спрямо Африка. И не на последно място, един аспект, който разбира се ми е много близък а, от последните ми дейности, а, отбрана и а, е, безопасност, а именно комисията да гарантира оперативни и административните разходи в а, постоянното структурирано сътрудничество и това да бъде заложено в европейския бюджет, така както е заложено в член 41 от договорите. Тоест много е важно наистина оперативните разходи е, в това ПЕСКО, в постоянното структурирано сътрудничество също да бъдат, бъдат покривани. Това е много важен елемент от е, нашата политика. Председателят много благодаря на Михаил Галер от името а, е, на Реню Клемент Грошел. Благодаря, господин председател. За съжаление, нашият докладчик Сянка не може да присъства. За това ще кажа, той благодари за добрата съвместна работа между комисията ДЕВ и АФЕТ, освен между докладчика и Сянка. Също така е много важно да има доброто сътрудничество между политическите групи особено що се отнася до финансирането на инструмента за съседство, сътрудничество за развитие, международно сътрудничество и пред инструмента за предприсъединителна помощ. Необходимо е, че, че средствата се използват за важни цели, например борба за корупцията. Не трябва да се допуска злоупотреба с тях или неправомерното им използване. Необходимо е не само да постигаме поставените цели, но също така тези инструменти трябва да се се използват и за постигане на необходимите реформи. Необходимо е да се постави повече акцента върху правомерното разходване за постигане на общите цели на Европейския съюз и страните партньори. Благодаря за независимост и демокрация. За това преминаваме към зелените. Ернест Тасун, имате думата. Благодаря съвсем накратко. Само искам да кажа, че като цяло подкрепяме предложението за новата структура, така както е представена от докладчика. Накратко ще спомена някои от предложенията, които направихме с цел да обогатим един вече добър доклад. Първо искаме да имаме бюджетно изражение на политическата воля на Европейския съюз, включително и що се отнася до позицията на специалния посланник за Беларус. Също така искаме да се укрепи мирния процес в Близки изток и също така да подпомагаме дейността на УНРА вие знаете какви са причините за финансовите затруднения през последните една-две години. Също така искаме да се засили глобалния обхват на дейността на Европейския парламент и резултатите от неговата дейност. Смятаме, че това трябва да намери своето отражение в бюджета и накрая, за да засилим парламентарния контрол – по бюджетните въпроси ние също така предлагаме генералния секретарият да представи доклад на комисията ФЕД и на комисията по бюджетите за разходите, които се извършват за служителите на Европейския парламент, които работят в представителството на Европейския парламент в света. И още веднъж благодарим на докладчика, защото смятаме, че тяхното предложение е вече е много добро. Просто искаме да направим някои предложения, които се надяваме, че ще допринесат за по-доброто качество на текста. Благодаря ви, господин Ортасун. Няма желаящи да се изкажат от ЕКР. Така че накрая ще се изкаже господин Маню Пинеда. Just informed that Mr. Pineda is not connected. А, тук ще разбрах, че господин Пиния да не, нямаме връзка с него. Добре, някой друг? От депутатите, дали тук в залата, дали тези, които имат връзка с нас по интернет, дали биха искали да вземат думата? Okay. Then I would like to ask if somebody from the commission would like дали някой от Европейската комисия би искал да се изкаже от Генерална дирекция сътрудничество за развитие или от Европейската служба за външна дейност? Вие сте Даниел Дамико, така ли? Да. Заповядайте, господине. Благодаря ви, благодаря ви, господин председател. Преди всичко, от името на комисията, бих искал да ви благодаря и да благодаря на цялата комисия за измененията, които целят да се засили финансирането на редица програми. Нещо, което е резултат от съгласуваната и продуктивната работа на парламента. Ние сме съгласни, че внесеното от вас предложение, както и изказванията направени тук, показват една ситуация, в която има нужда от една по-подробна, по-подробно разписана номенклатура, за да се повиши прозрачността. Също искам да подчертая, че ние сме убедени, че за да можем да пожънем всичките ползи от новаторската архитектура, която предлагаме, трябва да запазим необходимата степен на гъвкавост в нашия оперативен инструментариум. Затова бих искал да споделя с вас редица аспекти, които предизвикват в особена степен нашата загриженост. Първо, убедени сме, че що се отнася до бюджетните пера имаме нужда от едно отделно конкретно бюджетно перо за бюджетните кредити за предварително финансиране на различни регионални програми, защото в противен случай просто ще се обесмисли самото това бюджетно перо, защото с времето ще бъдем задължени да запасим тези бюджетни кредити за цялото време на бюджетната процедура, т.е. една година предварително, в зависимост от различните стъпки, които ще трябва да бъдат предприяти. И тук има рискове защото ако по това бюджетно перо ще трябва да се направят непредвидени разходи за някакви за сега непредвиждани предизвикателства, това ще бъде сложно. Също така бихме искали да запазим една отделна бюджетна линия или бюджетно перо, което да не се разделя на различни програми, разпределени по географски принцип. И отново тук съображението е също, защото ако разделим предварителните плащания, това ще върви срещу подхода основан върху политиката, нещо, което искаме да залегне в нашите инструменти. Не искаме да имаме гаранции Зато вече че можем да отговаряме на конкретните потребности на държавите, регионите по време на целия бюджетен процес. Така че наистина смятаме, че е необходима една по-подробна, по-конкретна номенклатура. Искам да кажа, че в много сфери предлаганото ниво на разбивка по отделни подробни или конкретни аспекти надхвърля това, което ние бихме сметнали за необходимо. И това върви също срещу целта да се засили полезното взаимодействие между регионите, да се засили упростяването, нещо, което бихме искали да се постигне. И накрая, що се отнася до програмата по и инструмента за предприсъединителна помощ 3. Споделям загрижеността във връзка с разделянето на различните бюджетни пера на перо посветено на Западните Балкани и други. Това ще затрудни нашия нов програмен подход, в съответствие с който ние искаме да разпределяме средства в зависимост от конкретните показатели, резултати, а не възоснова на предварително определени суми по конкретни държави. Благодаря. Благодаря ви, господин Дамико. Господин Чавона. E Благодаря ви. А, напълно съм съгласен с господин Дамико. С новия инструмент се цели създаването на един а, отговорен и цялостен инструмент, който наистина да определя по-добре приоритетите във външната политика и да бъде, разбира се, много по-гъвкав този инструмент, а, което да съответства на бързо възникващите нови проблеми или предизвикателства. Важно е да се комбинира гъвкавостта с а, а, и да се преодолее фрагментирането на различните финансови инструменти. Предложената номенклатура според нас а, все още е фрагментирана. Би, би следвало да се а, избягва това и трябва да насочим фокуса, вниманието си върху приоритетите. За нас е важно да имаме групиране на региони и страни по отделни теми. Ще ви дам примери. Панафриканска програма. Това е, между впрочем, по искане на Европейския парламент. Би било много сложно. Или ам, ам, програма за решаване на проблемите и предизвикателствата в Амазония. Това също би било трудно, защото регионите е, и динамиката в тези региони е много комплексна. За нас е много важно бързо да реагираме при непредвидени събития. Това е изключително необходимо във външната политика. Много трудно може да се прогнозира една година по-рано какъв вид приоритети, нови приоритети ще са необходими. Надявам се, че вие ще се съобразите с моите коментари. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Чевоне. Няма други желаящи да се изказват, така ли? Да се върнем към Никос Андролакис отново. Никос с все още ли си на брига на морето? Всички много страдаме, като гледаме екрана ти. Явно си ни напуснал. Само да ви припомня срока за измененията. За измененията е вторник, 22 септември, сиреч утре, 12 часа. И съответно гласуването ще се е, проведе на 12 октомври. Можем да